ще замени господин Фито. Нека обявя също така, че обявих за допустимо предложението за законодателен акт на Съюза за изменение на директива 2006 наклонена черта 112 за общата система на ДДС, внесено от Рихард Сулик. Съгласно правилника за дейността ни, предложението е препратено на Комисията по економически